Belgium. But maybe next time we don't use them in Belgium. No, well, or to incorporate Belsen, Belsen, yeah, exactly. because it's uh, uh, efficiency of building. Dear colleagues, ladies and Уважаеми колеги, госпожи и господа, добре е дошъл на комисар Моедеш. Благодарим му за това, че дойде. Много се радвам, че имаме още една възможност за структуриран диалог с вас. Много важни теми имаме за обсъждане. Знаете, че трябва да поговорим за междинната оценка на Хоризонт 2020. Тази информация ни интересува. Нека да добавя няколко думи и за работната програма на комисията за 2017 година. Тя е от съществено значение за нас. Гледаме напред и към 2019 година. Не забравяме междинната оценка на Хоризонт 2020. Европейския парламент току-що прие своята резолюция за Хоризонт 2020. Имаме и доклад за изпълнението. Работата по него започна преди около година. Тези доклади за изпълнението са нов начин за да се види дали нашите закони работят както трябва в регионите. Имахме семинари, проучвания, изслушвания, заседания на работни групи. Направихме цялостна оценка не само по отношение на изпълнението на програмата. Говорихме за бъдещето. Мисля, че в а, нашия текст има ясни идеи и предложения във връзка с рамковата програма номер 9 след 2020 година. Тоест, всички теми от вашия портфел, господин комисар, ни интересуват. Искаме да разберем какво ще прави комисията с оглед на информацията в средносрочната оценка, какво ще правите, какво ще предвидите в работните си програми за 2018, 2019 и 2020 година, какво ще бъде вашето конкретно предложение за рамковата програма номер 9 или деветата програма. Кажете ни какви ще бъдат и сроковете поне до 2018 година, защото ни остават две години до следващите избори. Деветата рамкова програма и Хоризонт 2020 са тясно обвързани. Заповядайте, господин комисар. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, винаги се радвам да съм сред вас. Наричам ви моята комисия. Надявам се, че приемате това определение. Винаги се радвам да съм сред вас и да разговарям за бъдещето и да ви давам конкретна информация за работата, която извършваме. През последните седмици извършихме някои важни неща. Искам да ви благодаря най-вече за структурния, конструктивния диалог от миналата седмица. Много се радвам, че в Страсбург успяхме да обсъдим доклада Сакорафа за Прима, както и доклада Кабесон Руис. Мисля, че успяхме по този доклад за Средиземноморието, познат като Прима. Успяхме, защото работехме заедно. Много се радвам, че прима е такова значимо постижение. Мога да се похваля с нея. Това е голямо постижение за моя мандат до тук, две години и половина. Вече работя. Прима измина дълъг път. Мисля, че в крайна сметка пътуването приключи успешно. Ще ви дам информация по три въпроса днес. На първо място междинната оценка на Хоризонт 2020. След това ще ви кажа какво ще предвидим за работната програма за 18, 19 и 20 година, както и бъдещата програма за иновации. Господин председателя нарече тази програма Хоризонт 2027. Не знам какво ще бъде конкретното име, може вие да дадете предложение. Значи, три въпроса. Работната програма, междинната оценка и деветата рамкова програма. Тези три въпроса са свързани с доклада на госпожа Кабесон Руис, посветен на оценката на Хоризонт 2020. Този доклад беше прият миналата седмица. След дебата в пленарна зала разбрахме, че Доклада демонстрира, че имаме общи позиции за бъдещето. Знаем какви са проблемните области, знаем какви са възможностите. Мисля, че вашия доклад ще ни помогне много, когато подготвяме следващата програма за научна дейност и иновации. Нека да кажа в началото какво правим по отношение на междинната оценка на Хоризонт 2020. Изпратихме въпросник и получихме около 3500 отговора от 69 държави. Много се изненадах от този факт. Повече от 300 документа с конкретни позиции получихме. В началото сметнах, че цифрата е сбъркана, защото е твърде висока и документите и отговорите идваха от всички кътчета на Европа. В крайна сметка това се оказа, че е така, цифрите се оказаха верни, е, всички се интересуват от е, програмата и би трябвало това да ни радва. Пет неща искам да ви кажа, пет послания, във връзка с оценката, която направихме и допитването до широката общественост. На първо място, Хоризонт 2020 се счита за една успешна и уместна програма. И тя общо взето изпълнява предначертаните цели. Целите на програмата все още въжат спрямо днешния ден, светлината на целите за устойчиво развитие, както и други цели, които сме си поставили. Много е важно да подчертаем, че вървим по пътя за изпълнението на целите за устойчиво развитие. Много е важно да демонстрираме, че можем да правим гъвкавост. И ние правихме гъвкавост. Е, например, когато избухна кризата с вирус е, Зика или пък епидемията от Ебола, по-настоящем във връзка с Хоризонт 2020 сме получили повече от 145 000 предложения. Мисля, че вие като политици осъзнавате от какъв капацитет имаме нужда, за да се справим с 145 000 такива искания. Значи в един идеален свят би трябвало да имаме 235 милиарда, за да откликнем на всички искания. В действителност не успяваме да финансираме даже най-добрите проекти. Успяваме да финансираме един на четири 4 от всички най-добри проекта. И това е жалко. И това е полука за бъдещето. Ще видим какво се случва, когато се финансира само един от четири много добри проекта. На второ място, посланието ми е за сътрудничество. Често говоря за сътрудничеството. Защото програмата в крайна сметка е насочена към сътрудничеството. Някои хора отправят критики и казват, че програмата вече не е чак толкова насочена към сътрудничество, само че цифрите не се отличават много от седмата рамкова програма. 75% от финансирането до сега отива за инструменти, които подкрепят колаборативната научна дейност. Останалата част отиват за това, което познаваме като ERC, безвъзмежна помощ за отделни учени и за малките и средните предприятия. Ще ви кажа малко повече в тази връзка след малко. Повече от една на всеки пет публикации се основава на сътрудничество с частния сектор. Имам предвид сътрудничество между научните среди и частния сектор. Трябва да работим за по-доброто сътрудничество между научните среди и бизнеса. Пътувах до Ирландия преди известно време и разбрах, че сътрудничеството, проектите от този род а, имат а, много по-голямо въздействие така че трябва да настояваме на това сътрудничество между университетите, научните среди и частния сектор. Искам да почета, освен това, че има учени, хора, които се занимават с научна дейност и иновации от повече от 130 държави. Няма други програми по света, подобни на нашата, които могат да се похвалят с нещо подобно. Ние сме отворени съответно към целия свят. Третото послание, което искам да отправя във връзка с публичната консултация е, че Хоризонт 2020 ще постигне модела, целите, свързани с разходната ефективност. Смята се, че Хоризонт 2020 е една от най-простите и най-малко бюрократично натоварени програми в Европа. Сега преминаваме през процес на упростяване, втора вълна на упростяване и получаваме отговори, които ясно заявяват, че Хоризонт 2020 е много по-проста, отколкото много от националните програми. Всъщност, тук можем да споменем приноса на парламента. Последния път взехте решение да имаме един набор от правила, решихте за финансирането на косвените разходи и ставката от 25%. Това решение, заедно с някои други ваши решения, допринесоха за разходната ефективност. Посланието, което имам към вас днес е, че Хоризонт 2020 все още представлява капка в морето. За мен програмата е парадигма на тези 2 и 8%. Ние представляваме 8% от всичко, което се инвестира в наука и научна дейност и представляваме само 8% от всички средства в Европейския съюз. Тоест имаме два пъти по 8%. Допитах се до председателя на NHS в САЩ. Попитах го какъв е бюджета на програмата и той ми каза, че е 30 милиарда годишно реших, че се шегува. Този факт обаче показва, че в държави като САЩ федералното финансиране, в нашия случай нямаме федерация, но имаме съюз, значи при нас нивото е 8%, в държави като САЩ имаме 50%. Значи нашия процент е малък, Нашето финансиране на ниво Съюз е изключително ограничено. Затова, когато вървим напред, ще трябва да погледнем а, програмата през малко по-различна призма. Времето ми изтича май. Още 6 минути ми казвате. 5 или 6. Петото и последно послание, което имам днес във връзка с междинната оценка е, и цитирам, поставяйки ударението върху научното, економическо и обществено въздействие, Хоризонт 2020 успява да допринесе за създаването на работни места и растеж, както и за постигането на приоритетите на Европейската комисия. Край на цитата. Миналата седмица в пленарна зала присъствах на доклада на Длабайова и на Яла Сендер за разходната ефективност на седмата рамкова програма. Там се казва, че като цяло нашата програма е рентабилна и я управляваме добре. За първи път сме задминали САЩ по отношение на цитираните публикации, публикации от страна на Европейския съюз. Значи, степента на цитиране е два пъти по-голяма от тази на останалия свят. И като се има предвид колко пари предвиждаме, значи се справяме изключително добре. Ако погледнем въздействието върху економиката, вчера бях в Норвегия, присъствах на един отличен фестивал за музика и наука. Там беше казано, че повече от 60% от растежа се дължи на науката и на иновациите. Ние сме направили своите сметки и знаем, че за всяко евро вложено в програмата има възвръщаемост в БВП на Европейския съюз 6 до 8 пъти по-голяма от вложеното. Естествено, ние трябва да продължим да подобряваме своята дейност. Нека да ви кажа сега какво трябва да подобрим. Искам да чуя какво сметате вие и в тази област. Първата област, в която можем да имаме подобрение, е свързана с твърде голямото желание за участие. Значи, вече ви казах, че ще имаме нужда от 60 е, милиарда, повече от 60 милиарда, само за да финансираме е, всички най-добри предложения, които имаме. Защото ви казах, че в момента финансираме само едно на всеки четири висококачествени предложения. Вие искате да се отделят 120 милиарда. Много се радвам, че проявявате такава смелост. Искаме да работим по отношение на това толкова високо желание за участие. Ще имаме, знаете, тръжни процедури на два етапа, за да облегчим тежестта върху участниците. На второто място по отношение на подобренията, искам да кажа няколко думи във връзка с така наречените така нареченото нарушаване на, на иновациите. Има идеи, свързани с проекти, за така наречените дизруптивни технологии, бизнес иновации. Би трябвало да използваме набраната скорост, защото иначе ще имаме проблеми. Вчера разговарях с представители на една компания и те ми казаха, че са се опитали да се включат в нашите програми, е, но са им казали, че са твърде иновативни е, и мисля, че подобни примери са отрицателни. Всъщност, е, Става дума за една компания от Холандия, която се нарича Plant E. И понеже тя участва в два различни сектора, един от които е енергетиката, не е успяла да получи финансиране. Тоест, преди да приключа, ми остава само да кажа, че имам още едно послание и това е участието на гражданското общество. Знаете че когато Кенеди говореше да се изпрати човек на Луната зад този за това желание застана цялото общество. Знаете за чистача в НАСА, който посрещнал Кенеди, когато Кенеди го попитал какво прави, той казал, господин президент, помагам да изпратим човек на Луната. Мисля, че ние трябва да намерим онези механизми за стимулиране, които да ни помагат всички да участват в научната дейност. Имаме три години. Три години до 2020 година. Опитваме се да чуем позициите на всички заинтересовани страни, на всички колеги. Приоритетите вече ви ги описах. Знаем ги, трябва обаче да работим в идните месеци и то да работим така, че да можем да се похвалим със своите усилия. Надявам се, че за идните три години ще можем да предвидим достатъчно средства, за да решим проблемите, които вече описах. И накрая, относно деветата рамкова програма, знаете, че искаме да има високи постижения, откритост и въздействие. Това са трите области, през призмата на които трябва да разглеждаме бъдещата програма, независимо дали тя ще се нарича Хоризонт 2027 или нещо и друго. Аз съм отворен за предложения в тази връзка. Трябва естествено да оправдаем своята програма, тя трябва да е отлична, тя трябва да е отворена и да оказва реално въздействие реално въздействие в много области, включително и в социалната сфера, за да стигнем до едни по-добри общества. И в заключение ми оставя да кажа, че когато говорим за наука и иновации, трябва да разглеждаме новата девета рамкова програма като програма за научна дейност и иновации, насочени към едно по-добро общество. Това очакват хората от нас и мисля, че трябва да работим за постигането на тази цел. Благодаря, господин комисар. единодушно, ако не се лъжа, на ниво комисия приехме а, нови правила за колегиума на комисарите и може да говорите колкото искате. А, сега ще преминем към координаторите. От името на НП господин Елер. Благодаря. Господин комисар, много е приятно, че сте тук при нас. Аз е, лично е, знам, че е, се работи по тези програми. Примерно средствата са до 250 милиарда. Напълно разбираемо е и как, какво отделя Америка. Значи, би трябвало средствата да са поне от порядъка на 120 милиарда. Въпрос. Може ли малко да коментирате това, че има твърде много предложения или кандидатури за проекти? как е, ще се справиме с този проблем? Ще го оставим така или ще се опитаме да реагираме? Какъв е отговора за следващите две години? Второ, малко по-широк контекст – един от е, коментарите е, че е, така, това прекомерно, този голям брой е, кандидатури е свързани с е, стремежа за постигане на върхови постижения. Може ли, примерно, да се търси някаква връзка и с е, други програми, други средства в следващата рамкова програма? После, иновациите, доколко бързо могат те да излизат като постижения. Знаем, че това е един от нашите трите основ... от три основни приоритети, особено за малки и средни предприятия да се работи за въвеждане на иновации. Какво е бъдещето? Примерно, предвижда ли се да се отвои бюджета? Следващата програма се говори, че може би ще бъде ръководено от друго място. И накрая вашия коментар за това, че обществото приема тези програми като успешни. Какво за вас са програмите, които ще бъдат разбрани от обществото, които ще променят мнението на обществото, които ще зададат нови така, правила, някакси да, да дадем възможност на широката публика да е наясно какво се случва. Не само така определен елит. SND Group, мадам За социалистите и демократите, госпожа Кабазон Руис. Благодаря. Искам да благодаря на господин комисаря за неговата информация днес, особено за следващата рамкова програма. Неговите думи до голяма степен са в съзвучие с приетото от парламента по тази тема. Два въпроса и два коментара имам. Първо въпрос. Какво ще се случи с а, конкретните програми? Интерес по асоциация, е, формар парте Как ще се осъществи, осъществи връзката с Хоризонт 2020? Ще има ли възможност да се присъединяват нови страни? После, по отношение на бюджета. Казвате, че е, следващата рамкова програма е. 9 е така капка в океана в сравнение с всичко, което е необходимо, за да се справим с е, предизвикателствата. Какви са евентуално вероятностите бюджета за рамкова програма 9 да бъде увеличен? Може ли да се осъществи някакво взаимодействие с други фондове за страните членки? Това е от ключово значение. Има ли някакви мерки, примерно, за стимулиране на страните членки, за да се постигне тази заложена цифра от 3% инвестиции? Говорите за консултации, резултатите от консултациите е, по Хоризонт 2020. Говорихте колко голям отзвук е имало. Ние проведохме изслушване и работихме в специални групи, излязохме с документ, но трябва да продължим да работим в същия дух и за следващата рамкова програма и за хоризонт след 2020. Считате ли, че за вас е много важно да имате подкрепа на, на парламента? Благодаря. От името на Алде, госпожа Верик. Благодаря, господин председател. Господин комисар, благодаря много за разясненията. Имам няколко коментара. Рамкова програма 9. Надяваме се, че комисията ще излезе с добър текст, който да улесни нашата работа по подкрепата й. Тези 120 милиарда, за които говорим, не е просто желание, те са необходимост за да може Европа да има и върхови постижения и да е достатъчно отворена и да постига резултати. Структурните фондове, подобно на колеги, които коментираха тук, трябва да се намери начин да се осъществи връзка между структурните фондове и дейности по иновации и научни изследвания, Хоризонт 2020 и деветата рамкова програма. Във всички случаи очаквам нашето взаимодействие по тези теми. Благодаря. Госпожа Далунде, от името на Зелените. Господин, извинете. Благодаря, господин е, комисар, че сте тук е, сред нас. Два въпроса имам за научни изследвания за климатичните промени и устойчиво раз, е, развитие. приложение 10 формулира 10 формулира 60% от средства, които да бъдат отредени за научен научни изследвания. От друга страна се предвижда 35% от средствата да се използват за борба с климатичните промени. комисията излиза с данни, че не постигаме тези цели. Като се има предвид споразумението от Париж, това не може да се случва. Ние не сме съгласни с това. И въпросът е какво ще направи комисията, за да може да коригира положението в последните години на програмата, за да се постигнат тези цели. После, комисията готова е ли е да стигне малко по-далеч с рамкова програма 9? Ние в парламента е, приехме изменения от зелените, е, свързано с приоритизиране на мерки е, за борба с климатичните промени по Хоризонт 2020. Благодаря. Сега давам думата и на други депутати. <clears throat> Bardzo dziękuję panie komisarzu, że e, przyszedł pana... Mm, Госпожа Кудрицка. Благодаря за присъствието ви тук днес, господин комисар. Искам да ви запитам следното. Стана дума тук за резолюцията, която приехме на 13 юни. Ето тук стои господин комисар. Та тази резолюция бе приета а, с 20, 520 гласа а, в подкрепа на нея. Огромно мнозинство в парламента. Там ние е, посочваме ред проблеми, които се наблюдават в Хоризонт 2020. Имате ли конкретни идеи как да се решат тези проблеми? Това определено ни е, безпокои и бихме искали да чуем конкретни отговори. Надявах се да чуем малко по-конкретна информация. Днес бе а, публикувана и таблицата за постиженията и индикаторите в, по отношение на научни изследвания. Европа изостава доста съществено спрямо други страни в света. Става дума и за публикации, и за иновации. И искам да запитам какви допълнителни мерки предвижда комисията, за да може да работи за новаторство, което да ни нареди сред водещите сили в е, тези сектори да направим така, че да се финансират най-амбициозните, най-трудните проекти. Аз лично се питам как ще се случи, какво ще, как точно ще направим този Европейски съвет по иновации. Това е нова институция, която би могла да осъществява подкрепа за инициативи и мерки, това, така, които в момента се извършват от комисията. Очаквам да чуя конкретни информации. Председателят. Благодаря. Пол Рубик има думата. Благодаря. Аз съм член на комисията по бюджети И там също сме поставили тази тема. Размишлявали сме е дълго коя би била най-добрата тактика. Естествено, тук е, се появява и проблема с Брексит. той ще има отношение към бюджета в следващите години би следвало реално да търсим отвояване на бюджета, за сега като че ли дискусиите се ограничават до това как министрите да осъществят економии. Ние искаме повече средства, те търсят къде да ги орежат. Примерно, Технологиите, свързани с езици, там има огромни промени а, напоследък. А, също информационните технологии, софтуер, новите възможности, е, свързани с изкуствения интелект, които стават все по-широко разпространени, може би трябва да се търсят модели за публично-частно партньорство. Така че а, да се даде възможност да се работи е, повече за виртуалния свят, да даде възможност Европа да постига реални постижения. После акумулатори, батерии, казвате, че е, говори се, че много е, малките батерии с много малко количество литии може да се самовъзпламенят. Какво тогава се случва с големите акумулатори, в които лития може да е до 4 е, килограма. Какво, какви програми разработвате за подобни проблеми. Как всъщност да направим така, че научните развития да върват в правилната посока? Господин Марта, благодаря. В един период на криза бюджета за културата и науката веднага намалява, защото чувството е, че те не носят толкова директен принос и той не е толкова бърз. И за това най-лесно е там да се урежат парите. Но това, което ни безпокои във вашите думи, не, е, не, е, не, не, на нас не ни липсват идеи. Сега цитирате какво се случва в Штатите, ако видите колко лаборатории, и е, университети работят в Силициевата долина, там работят изключително голям брой европейци и постигат върхови постижения в изследванията. Добре, ако искаме иновации, добре, но какви и за кого? Това е въпроса, на който трябва да отговорим. Сега разглеждаме политиката за енергетика, за устойчиво развитие. Това е приоритет за Европа в интерес на гражданите и на планетата. Но ние финансираме безкрайно много научни изследвания и проекти за възобновяема енергия или съфинансираме подобни проекти, включително и за производство на електричество от разлика на температурата на морето и въздуха. Значи съществуват прототипи, ама те си стоят в гаражите, устаряват морално, защото няма средства те да бъдат изведени в производство в индустрията. И за това, за да постигнем целите на КОП-21, трябва да бъдем много амбициозни. Не можем да оставяме тези постижения в периферията. Оставаме а, индустрията да, да е принудена да плаща изключително скъпо за енергетика на база на изкопаеми горива и съответно не даваме възможност да влизат нови постижения в нея. Значи как можем да направим така, че европейската економика да се възползва от иновации? Ние непрекъснато говориме колко е важно да има иновации, от друга страна изведнъж пак да казваме да, ама всъщност средства няма. Трябва да намериме начин да се отпушат нещата, да се финансира научните изследвания, но да се финансира и развойната дейност, която ще позволи тези постижения да бъдат вкарани в производство. Um, thank you very much, colleague. Е, мадам Ним. Благодаря, колега. Госпожа Ниблер, следващия. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Имам три кратки въпроса. Първо, по отношение на междинната оценка. Говорихте за инструмента за малките и средни предприятия. Радваме се да чуем това. Ако може малко повече информация обаче да ни дадете. Втори въпрос. В Германия провеждаме доста фундаментални изследвания. Може ли да ни кажете каква от, какъв дял от новите от иновациите в последно време идват от, от основни, от фундаментални, фундаментални изследвания? Деветата рамкова програма Инновациите за по-добро общество след Хоризонт 2020 година. Бих искала да знам в тази връзка дали имате повече подробности, които да споделите с нас. Какво мислите, например, за изготвянето на деветата рамкова програма? Дали има някакви, дали има някакви особени акценти в нея? Добър ден, господин комисар. Благодаря, че откликнахте на поканите ни да говорите пред нас. Благодаря ви за изложението, за словото, което изнесохте. Мисля, че съм е много показателно това, което казахте. За съжаление, хората, които добре познават динамиката на, на средствата за Хоризонт 2020 година, са твърде малко. И тази междинна оценка е нещо много важно за нас. Има е, няколко въпроса, които искам да, е, да задам. Въпреки всичките ни е, усилия да намалим емисиите на въглероден диоксид, няма напредък в отрасъла на транспорта и това е нещо, което особено ме тревожи доколкото аз разбирам нещата. Основната причина за това е, че промишлеността в Европа няма достъп до, до необходимата а, технология, до необходимите технологии. Отрасъл няма достъп до електрически двигатели, които да, да могат да извържат а, над, над 300 мили, 480 км. Ем, Предвижда ли се изследвания в тази област? Защото е, или, или, или ще спечелим, или ще загубим. В момента Китай а, е, е, бележи сериозен напредък, произвежда електрически автомобили, а, автобуси. В Европа в това отношение напредъкът е твърде бавен. производителите в тази област също не, не, не отказват да предоставят технологиите, които биха били необходими а, за, за създаването на електрически мобили. По отношение, ние сме в конкуренция, ние сме конкуренти и на САЩ, а, и това е и в областта на, на лечението. Хората често пъти а, се обръщат а, към САЩ за диагностика и за лечение. В Европа често пъти нямаме достъп до а, толкова напреднали методи и толкова модерно лечение. А, днес раз, разговарях с представители на Асоциацията за рак на стомаха и за съжаление, че дори специализирани клиники в Европейския съюз и изследователски програми не са в състояние да, да откликнат на нуждите в тази област. Статистиката показва, че не се движим в правилна посока. Знам, че това не е пряко свързано с вашия портфел, но при все това бих се радвал да чуя какви са мислите ви по отношение на медицинските изследвания. Това е нещо, което е от голямо значение за всички нас. Благодаря. Господин Турмес, добър ден и добре дошъл господин комисар. Споменахте, че повече хора трябва да вземат участие а, и също а, споменахте и девиза мотото за постигане на нулеви емисии до 2050 година. Това обаче означава технологии. Нови технологии също означава и а, в известен смисъл създаване на, на, на, на мрежи И въпросът ми е, разполагаме с една индивидуална отделна програма, интелигентна енергетика в Европа, но, но, но, но не се постигнаха някакви особени резултати от, от там. Какви са приоритетите и плановете за бъдеще? Как, можете, как ще могат тези приоритети да се изведат на преден план? Следващия въпрос е свързан с батериите. Това, което казах за господин Ника, е нещо, с което съм съгласен. В, е, в Европа има само 7000 електрически автобуси, а в Китай са 10 пъти повече. Ако Европа не е в състояние да, да произвежда батерии и акумулатори, автомобилостроенето, това, което е останало в Европа, то също ще го загубим. Трябва ни съдействието на на компаниите, които са а, в областта на батериите и акумулаторите, трябва необходимо ни е и съдействието на автомобилостроителните компании. В момента в Китай се инвестира 23 милиарда – Вие наскоро посетихте Китай. Ако може да ни запознаете с това какво сте научили по време на посещението си, какви са иновациите в областта на емисиите, например. Следващия оратор, госпожа Моди. Благодаря. Колегите споменаха много от нещата, които и аз исках да повдигна, а затова ще говоря за, за неща, които до сега не са били засегнати. Във връзка с това, което каза колегата за организациите за изследвания, медицински изследвания в областта на рака, а, често пъти а, изследванията се протичат изолирано, не са достатъчно обвързани, няма достатъчно обвързаност между изследванията в сходни области. Ако бяха а, ако бяха свързани по по-явен начин, може би щеше да има повече резултати. И това е също свързано и с как отправяме послания до гражданите си. Необходимо е да се оповестява ефективно резултата от такива изследвания. По явен и ясен начин. След, след това въпрос за успеваемостта, е, успеваемостта 1 на 4. И какво става с останалите 3? Е, това води до загуба на интерес. Хората не проявяват интерес е, да кандидатстват. Това е следващия ми въпрос. Как могат да се приобщат, да се ангажират хората повече в целия Европейски съюз? също как да приобщим повече хора към науката и не можем да не споменам. И това беше споменато в доклада, в чудесния доклад миналата седмица. За това какво може да се направи, какво може да се направи, за да се приобщи и Великобритания максимално дълго време. Не знаем какво ни предстои в бъдеще. Е, колкото и лоша идея да, да е Брексит, мисля, че е, има взаимни ползи, има ползи за двете страни. От е, бъдещо сътрудничество това означава и, и, и Обединеното кралство също да даде своя принос и финансов принос в това число. Господин Ройл, господин комисар, благодаря ви. Може да се очудите. Много от нас се интересуват от научните изследвания, научни изследвания изобщо. Искам да кажа нещо, което вие казахте по-рано. Казахте, че е, предната изследователска програма е особено успех, успешна. Въпросът ми обаче е какво трябва да се промени за следващата. Винаги, когато се приема нова рамкова програма за, за изследвания, е, е, тя съдържа нови идеи, но не трябва ли обаче а, да направим всичко възможно да проверим, да продължим вече успешното до този момент? Е, в сравнение с сегашния модел, какво може да се подобри е въпроса ми. Но е, основен въпрос са средствата, независимо е, с какви нови имена наричаме новите програми. Госпожа Тойер, заповядайте. Благодаря, господин комисар. Съжаление, не, не успях да изслушам вашето изложение. Трябваше да, да взема участие в много важна среща. Много важни са всички тези въпроси, но още по-важно е нашите предложения да водят до нещо. И така много от колегите казаха много интересни неща. Европейския парламент прие препоръките по доклада Кабисо. Те трябва да се превърнат тези препоръки в част от политиката на комисията. Това станало ли е вече? Второ, бихме искали да участваме в подбора на приоритети в новите програми. Да, разбира се, че експертни мнения са залегнали в тези препоръки, но трябва да се чуе гласа на Европейския парламент. Альтернативни източници на, на, на енергия и така нататък и много други въпроси. Съвета за иновации, следващия ми въпрос. Как е създаден? Откъде произлиза той? И това е въпрос, където трябва да бъде е, чут гласа ни. През последните години сме предложили много неща. Трябва да се, да се следи до какво са довели нашите е, предложения. Трябва да, трябва да се чува гласа ни и в избора на, на приоритети. Време е, мисля да подобрим взаимодействието между парламента и, и комисията. Госпожа Матиас от името на го има думата за, за заключителни бележки и въпроси. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин комисар. В нашата комисия още веднъж, за пореден път, бих искала да изразя тревога по отношение на Хоризонт 2020 и финансирането му. Много колеги споменаха тематичните области. Моите тревоги, моите тревоги не са толкова свързани с тематичните приоритети, тематичните области, а по-скоро областите на, на, на познания, областите, които се финансират. Бюджетът е нараснал, това е нещо хубаво но както се, се е казвало многократно, не може да има иновации без, без да има инвестиции в, в, в основ, основни изследвания. Инвестиция в различните, различните области на науката. Ако не инвестираме в самата наука, няма как да създаваме иновации в бъдеще. Отделят се средства за иновации, това е много хубаво, но трябват основни изследвания преди това. Преди това трябва средства за чиста наука. Добре, е в точните науки и естествените науки, там сигурно има немалко финансиране, но в хуманитаристиката не е никак достатъчно а, финансирането, средствата. Не са излезли от Хоризонт 2020, но продължава да ме тревожи а, средствата, да ме тревожат средствата финансирането на хуманитарните науки. По отношение също така на това колко средства се отклоняват за отбрана, това също е тревожно. не бих искала точно от е, изследователска дейност да се отклоняват средства за отбрана. Благодаря, колеги. Не виждам други желащи да вземат думата. Още една бележка от колега. По въпроса ми за, за другите програми, ще има нов инструмент за нови технологии а, в а, схемата за намаляване на емисиите. Е, това е обаче отделен, изолиран инструмент и е взето решение, че ще се почне с 2-3 пилотни проекта. Има предвидени, инвестиции 500 милиона. И След това ще се разпределят средства и по други, е, по други инструменти за финансиране, не, не само технологични, не само за технологични иновации. Има програма за е, стоманодобив и за намаляване на стоманодобива и въгледобива. Още няколко програми, освен това. Средствата са разпределени вече. Това беше е,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 съвсем кратки. Трябва да използваме технологиите, за да оформим бъдещето си. А, преди обяд говорихме за най-различни въпроси и някои колеги ми се струва не са разбрали, че предстои а, множество а, различни альтернативни източници на енергия да, да използваме в бъдеще. Трябва те да се стабилизират. Това е нещо много важно, да се стабилизира енергията от възобновяеми източници. В противен случай няма как да отбележим напредък. Електроразпределителните мрежи биха се сринали без гарантирани достатъчни количества. колко време разполагам, заповядайте. Perfect. Thank you very much, Mr. President, and uh, it's always good. Uh... Благодаря. Благодаря, господин председател. Добре е, че ми задавате много въпроси, поне 10 минути. Ми давате добре. Първо, в отговор на господин Елер. Мисля, че той е прав. Радвам се, че вие защитавате тези 120 милиарда. Онова, което казахте за сумата е много важно, тъй като ни предстоят тежки времена. Попитахте и за твърде големия брой заявки за участие. Без повече средства е много трудно да решим проблема с твърде многото заявки за участие. Ако няма достатъчно пари, възниква проблем. И няма как да го решим. Какво можем да направим? Да накараме хората да не губят чак толкова много време. Ако преминем към двустепенен подход, някой мине първия етап и след това се провали на втория етап, не е добре. Би трябвало да направим нещо за нивото на успяване на втория етап, спрямо първия етап. Трябва да бъдем по-ясни по отношение на поканите за участие, да казваме какво точно очакваме, за да може, ако хората преценят, че нещо не е за тях, да не участват. Основният проблем е свързан с парите, естествено, можем да не можем да го решим, но когато почетем, че все пак имаме голям проблем с голямото участие, заявки за участие, можем да преминем към двустепенния, двоетапния подход. По отношение на иновациите, всъщност много говориха за нашия подход по отношение на иновациите. Има много програми, има голямо раздробяване, фрагментация. Някои от програмите са много успешни. Би трябвало да определим най-добрите програми. Тук бих включил, например, по отношение на така наречените дизруптивни иновации, иновациите за МСП, както и някои други. За мен това е всъщност това са програмите, които се обсъждат и в рамките на Европейския инновационен съвет. Днес казахме колегите в комисията, че хората малко се объркват, защото имаме страшно много имена. Затова би било добре за деветата рамкова програма да намалим броя на имената, за да може хората да знаят коя е запазената марка на Европа. И е, мисля, че нашата запазена марка е изключително добра, но тя е доста раздробена. Раздробена на различни програми. Затова за мен бързия начин. Бързата писта е, към иновациите е едно от най-важните неща и това трябва да се наблегне в рамките на Европейския инновационен съвет. Още нещо, което казахте за вижданията на хората. Понякога хората не знаят към кого да се обърнат. И ето защо е добре да има е, такъв Европейски инновационен съвет. Говорихте за печата за високи научни постижения. Това е едно отлично а, постижение само по себе си. Трябва да работим по много по-различен начин с структурните фондове в рамките на деветата програма. Знам, че тук има затруднения. Те се виждат и в парламента. Добре е да приравним а, своите приоритети нашите приоритети по Хоризонт 2020 трябва да са приравнени към приоритетите на структурните фондове защото можем да определим конкретна сума, но е много важно поне приоритетите да са и ние същи по отношение на различните възможности за финансиране. Сега ще говоря на испански. Казвам го, за да знаят преводачите. Госпожа Кавесон Руис ме попита за Канада. Не знам дали Канада води някакви разговори за присъединяване към Хоризонт 2020. Канада е важен партньор. Доколкото знам, се водят някакви разговори. Трябва да кажа, че Канада е много важен партньор в тази програма. Имаме и други държави, с които работим. По отношение на суперкомпютрите и така наречената GPI, това е нещо, което не е съвсем част от моя портфел. Мога да се информирам допълнително и да ви дам информация. Сега размишляваме какво да направим в бъдеще и мисля, че можем да работим заедно за предложение е, във връзка с това, което вие казвате. По отношение на суперкомпютрите, трябва да получим предложение още сега, за да ги заложим в програмата. По отношение на въпроса за увеличаването на бюджета, ако искаме да продължим напред и ако искаме Европа да е пионер по отношение на заетостта, иновациите и научната дейност, трябва да има повече пари. Това, за съжаление, не зависи само от мен лично или от вас лично. Всички ние искаме да има повече пари, но от държавите членки трябва да си отворят портфейлите. И това е най-трудното за да постигнем своите цели. Трябва да ги накараме да разберат, че без е, иновации няма растеж, без растеж няма работни места. Госпожа Виринг ми зададе също въпроси. коментирахте деветата рамкова програма и попитахте какво е необходимо за да има промени в бъдеще. Говорехте и за нещо, което каза и господин Елер, пресечната точка с структурните фондове. За нас е много важно да се развие идеята за печата за високи научни постижения. Мисля, че е много важно да можем да работим и с структурните фондове и да имаме едни и същи приоритети за бъдещето, що се отнася до наука и иновации. Говорихте за дихотомията между иновациите и научната дейност. Тази дихотомия, за съжаление, понякога не съществува. Виждал съм много учени, които доказват много важни неща в рамките на ERC. Виждал съм учени, които се превръщат в иноватори в някой етап от кариерата си. Благодаря ви за това, което казахте. Господин Якоб Далунда, климатичните действия 27% и целта от 35%. Попитахте за сумите, 60% казахте, че са постигнати само 53,5%. Разговарям с съответните служби. Опитвам се да успея да постигна следното. За работната програма за 2018, 2019 и 2020 година би трябвало да постигнем целите. Имаме 3 години. Не е добре, че не успяваме за сега. Ще навляза в подробности по един конкретен въпрос. Когато говорим за Европейския научен съвет, имаме подход отдолу нагоре. Имаме подход по силата на който се допринася за устойчивостта на климатичните действия, но понеже е, той, този подход идва от е, научния съвет, той някакси не се зачита. Затова би трябвало да придадем малко повече видимост на начинанията, с които се занимаваме. Госпожа Барбара Кодрицка. На първо място благодаря, че говорихте за таблото с резултати по отношение на иновациите. Мисля, че вървим в правилната посока, но все още ни предстои много работа. Виждате какви са разликите между нас и останалия свят. Разликите съществуват, защото тук се инвестира по-малко. Виждате какво правят китайците, инвестират все повече и повече. За всяка изминала година виждате същото и в Южна Корея, и в САЩ. Една от големите разлики е участието на частния сектор. В тези страни, които изборих, той инвестира много повече. И ето защо ние решихме да приемем тази идея за създаване на фонд на фондовете в Европа, където да се привлечат повече частни средства за инвестиции. Ако този частен капитал не се привлече, няма да можем да променим каквото и да било. Някои от вас ме попитаха за научния съвет. Вчера разговарях с млади предприемачи по този въпрос. Три неща са съществени според мен. На първо място запазената марка иновации на Европа. И казах на тези хора, трябва да създадем запазена марка, която да е видима. Трябва да могат хората да казват, имам заем или безвъзмезна, безвъзмезна помощ отпусната от Европа и благодарение на нея привличам рисков капитал или друг тип капитал. Тази запазена марка е съответно е изключително важна. На второ място идеята да имаме подход отдолу нагоре. Ще тестваме този подход в рамките на инструмента за МСП. Т.е. ще имаме покани за участие без конкретна тема. Няма да казваме дали темата е енергетика, биология или нещо подобно. Просто отваряме процедурата за покани за участие и ще видим какво ще стане. Ще тестваме в идните няколко а, години. И на трето място ще въведем интервюта по отношение на МСП, защото когато говорим за е, онези, които предоставят рисковия капитал, те ни казват, че идеята е важна, но е важно и лицето. Е, понякога идеята не е толкова добра, но има лица, които са изключително енергични, целенасочени и те превръщат е, лошата идея в една добра иновация. И обратното, има добри идеи, но хора, които не са достатъчно концентрирани и съответно не успяват. Идеята, знаете, винаги е свързана с мащаба. Може да имаш добра идея, но ако не я развиеш в необходимия мащаб, проекта просто остава в чекмежето ти. Така че, отново казвам, много е важно да има идеи, които да се превърнат в широко мащабни проекти. И така стигам до госпожа Тоя. По отношение на идеята за Европейския съвет за иновации, Искам да кажа, че няколко срещи вече съм провеждал с хора в парламента. Повечето от вас, между другото, биха могли да участват в тези срещи. Те обикновено са отворени за участие, работни обяди и така нататък. Вашия принос е изключително важен за мен, знаете го. Искам да направя още веднъж тази оговорка. Отворен съм за подобно участие. Госпожо Тоя, следващия път, когато се срещнем с е, конкретни лица, вие ще знаете, че има такава среща, за да може всички желаящи да присъстват. Господин Пол Рубик ме попита за Брексит и това какъв да бъде модела. На този въпрос, за съжаление, не аз съм човека, който може да даде отговор. Много е жалко това, което се случва и искам да кажа, че вече съм казвал а, своите виждания. Сега трябва обаче малко да загърбим емоциите. Вие говорихте за алгоритмите, за изкуствената интелигентност, за технологиите свързани с езиците. Много е важно да разберем, че имаме един политически избор, който трябва да направим. Искаме ли изкуствената интелигентност, изкуственият интелект да ни замести или да допълни нашата интелигентност? Този избор е много важен и едва когато го направим, можем да преминем на следващото ниво. Гледаме а, така наречения облак за науката и видим какво може да постигне той. Трябва да кажем обаче, че може да имаме и много данни. Ако не ги съберем на едно място, няма как да стигнем до следващото ниво на изкуствения интелект. И ето защо Европа трябва да постигне повече тук на френски. Господин Мартан зададе въпрос. Казахте нещо, което много ме впечатли, защо са необходими иновациите и за кого. Нека да кажа защо. Защото искаме да създадем работни места. А за кого? За всички. Това е. Това е, е за което се застъпвам аз. Наука и иновации за обществото за да се е, борим с е, неравност, неравнопоставеността, която се създаде от глобализацията. И е, казвате, че така много ме заболя. Това, което казвате, да, има прототипи, те си стоят в гаражите. Тъжно е, случва се, именно защото няма достатъчно инвестиции в Европа. Затова и благодаря много за вашите коментари. Поставихте един много голям въпрос как да го направим, как да помогнем само с повече инвеста... инвестиции, то не само обществени. Трябва да работим именно в такава посока. Е, министър на е, науката би следвало да работи заедно е, с министъра на финансите по тези теми. По отношение на малките и средните предприятия, мисля, че сме над целта за сега по отношение на МСП. Знаете за 20%, ние имаме поне 24% участие от страна на МСП. Това е изключително радващо какъв е дела на фундаменталната научна дейност? Много е трудно да се отговори на този въпрос. Обикновено искам а, да получа тази информация от научния съвет. Питам ги какъв е процента на проектите, които се а, превръщат в конкретен резултат. Мисля, че ако не се лъжа, имаме вече 34 патента, които идват от а, така наречената доказана концепция в рамките на научния съвет. Вие говорихте за деветата рамкова програма и иновациите за по-добро общество. Времето ми изтича но ще отговоря и на този въпрос. Имам още две минути. По деветата рамкова програма мога да дойда още веднъж и да разговарям с вас за това какво можем да направим за трите стълба, след които са въздействието и откритостта. Господин Ника, мога да говоря на португалски, ако искате. Той е много прилича на вашия език. И така, относно транспорта. Преди известно време посетих едно съвместно предприятие. То е насочено към водородните електрическите автомобили. Сумата е над 1,3 милиарда. Вие казахте, ако няма мрежа, какво да правим, как ще постигнем целите. Мисля, че трябва да инвестираме малко повече в бъдеще. И накрая много бързо, още два-три въпроса. Клод Тюрмес попита за видимостта на енергийната политика. Мисля, че в тази връзка би трябвало да действаме, а не само да говорим. Например, имахме съобщение за ускорението на нашата енергийна стратегия. Казахме, че ще разгледаме възобновяемите източници, електронната мобилност, казахме, че ще разгледаме батериите. Вие попитахте и за тях. Мисля, че би трябвало да прехвърлим нашите идеи на език, който да се разбира от хората. Преди няколко дни ми беше казано, защо да не се заемем с е, една важна мисия, именно да създадем първия пътнически самолет, който да е електрически в Европа. Хората биха разбрали нещо подобно. И аз съм е, за някакви такива конкретни цели. Мога да ви дам информация на двустранни начала по-късно. Към госпожа Тоя – Вие казахте нещо, което много ми повлия и аз няма да го забравя, макар че вашето послание не е само към мен. Искам да взема предвид вашите предложения. Що се отнася до доклада към Бесон Руис, може да го прочетете и да видите, че вашите препоръки наистина се взимат предвид от нас. И ако има препоръки, които ние не взимаме предвид, пишете ми, обърнете внимание и аз е, ще действам. Ако има нещо, което не сме отчели, ще поправим грешката. Господин Ройл, много благодаря за въпроса какво трябва да се промени първо от тук нататък. Аз мисля, че когато нещо работи, не трябва да го променяме. Има много неща, които не трябва да се променят. Нека да не правим никакви промени по отношение на фундаменталната научна дейност. Е, точно тук се справяме отлично. Нека да увеличим темпото, но нека да не променяме нещата. По отношение на индустрията и партньорствата, също нека да не променяме нещата. Справяме се отлично. Трябва обаче да направим повече за иновациите, които отиват към САЩ или към други части на света. И ето защо имаме идеята да обединим всички инструменти, които имаме в рамките на една запазена марка, запазена марка иновация Европа. Аз съм напълно съгласен с вас и искам да кажа и да наблегна на това, че там, където се справяме много добре, няма да има промени. И остава само Мариза Матиеш. Искам да кажа на вас, че съм много благодарен за това, че имате конкретна тревога. Много говорих за фундаменталните научни дейности в социалната сфера. Мисля, че онова, което правим днес по отношение на хуманитарните науки, е изключително важно. Миналата година Нобеловата награда за медицина отиде при една китайка, която реши проблема с маларията, след като е чела една поема в китайска книга на 2000 години. Това е нещо забележително. По отношение на разходите за отбрана, нека да не ги намесваме тъй като тук става дума все пак за хоризонт 2020 година. Трябва да разграничаваме нещата. И госпожа Клеер Муди, последно изречение, обръщам се и към господин Кохлечек. Силузите. Всъщност, е, казвам същото, което казах на португалски към госпожа Матиеш. Трябва да работим за между дисциплинарен характер на нашата дейност, интердисциплинарен характер, трябва да видим как може, например, студентите по медицина да се запознават с други научни области, е, социални науки, например, нещо до което нямат достъп, е, екологичните науки, трябва да променим системата и трябва да комуникираме по-добре с гражданите. Това, което казах и на Код Тюрмес, въжи като отговори за вас. Извинявам се, че времето ми изтече. Господин Кохличек, благодаря за вашите коментари. Надявам се, че не съм пропуснал много от въпросите. Мога обаче да стана да напусна президиума и да отговоря без микрофон на вашите въпроси. Благодаря господин комисар, за това, че бяхте тук. Благодаря за отговорите. Всъщност, госпожа Бенковска ще трябва да изчака извън залата. Готова е на всичко заради вас. Благодаря ви. Dear friends, ladies and gentlemen, let me... Скъпи приятели, дами и господа, нека да кажа сега добре дошла на госпожа комисар Бенковска, отговаряща за вътрешния пазар, индустрията, предприемачеството и малки и средни предприятия. Структурният ни диалог за нас е много важно да чуем от вас, госпожа Бенковка, какво се случва с изпълнението на вашата част от програмата на комисията за 2017, а и да погледнем по-нататък 2018. Вашата програма и за тази година. Нека да подчертая, че комисията току-що публикува предложение за е, развитие на е, европейската е, индустрия за отбрана. Това е във вашия ресор. Срока е 18-20 година. Бюджета 500 милиона евро. Освен това, сега се намираме в средата на настоящия проект като програ... за толкова големи програми като Галилей, Коперник и Козме. Добре ще е да чуем някои информации за това и какво се очаква в бъдеще от тези програми, а може би и информация за мерките за индустриална политика и малките и средни предприятия, които работят в индустрията. Какви мерки и политики се предвиждат за тях? Това ще е много полезно за нашите членове на парламентарната комисия. Заповядайте, госпожо Бянковска. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, много се радвам, че съм тук а, сред вас. Не съм в а, перфектна кондиция, но това беше единствената възможност да бъда сред вас сега. Затова благодаря, че ме приехте. Сега първо няколко общи думи за това какво правим в комисията и след това ще се съсредоточа върху три конкретни сектора, по които проведохме много интензивна дейност в последните няколко месеца. Вие говорихте за космос, отбраната и индустрията по автоматизация. Има признаци за економическо възстановяване в Европа, но не бива да изпадаме така да се в самодоволство. Е, комисията работи за това да има рамка за подкрепа и за бизнеса, и за гражданите – ако сте обърнали внимание, комисията прие един документ за развитие на социалното измерение в Европа за противостояние на ефектите от глобализацията, а също и за лоялни търговски практики. Работим също за увеличаване на инвестициите и финансирането на а, дружества и предприемачи. Например, Европейски фонд за рисков капитал. Той е, скоро ще започне да действа. Um, uh, uh, Работиме и за новата програма за умения в цяла Европа. Опитаваме се да подобряваме и функционирането на единния пазар с новия пакет за услугите и пакета за съответствие. Също така след лятото ще приемем пакета законодателни предложения за стоки. Както казах, работим и в отделни сектори и за това, ако ми позволите, ще ви съобщя какво се случва в тези три сектора, които упоменах за космоса. През ноември представих е, стратегията за космоса. Тя е първата всеобхватна такава на европейско ниво и се радвам, че вече сме свидетели на резултати. Коперник и Галилей и двете програми вече действат и се използват от индустрията, публичните власти и гражданите. В близко бъдеще ще работим да изведем тези, техните програми на пазара, да подкрепяме е, нови компании, работещи в областта на, космо, на изследвания за космоса, да се развиват е, и от тук нататък и Коперник и Галилео ще работиме по борба с климатичните промени. Също работиме по сигурност в космоса, за подобряване на надзора и проследяването в космоса, така наречения GovSatcom законодателна инициатива. Също ще работим по интелигентна стратегия за извеждане на космически апарати в орбита за да посредством програмите Ариана 6 и Вега С. Работиме също и по темата управление. Това означава да работим и да вършим нещата съвместно. Затова и подкрепя, е, приветствам подкрепата на вашата комисия за нашата стратегия. Нещата сега са добре разработени и смятам, че ще виждаме в бъдеще реалните им резултати. Проекто доклада на господин Крел беше много полезен за нас – и в близките няколко месеца ще се нуждае от вашата подкрепа за изпълнение на стратегията. Разбира се, тук става дума и за бюджет. Нека да бъдем ясни, че можем да постигнем амбициозните си цели, само ако имаме и съответните финансови средства. Ще направим средносрочна оценка на програмите за космоса през есента и ще продължим с работата на институциите в тази област. Другият сектор е отбраната. Това е тема, с която се занимаваме ежедневно в последните няколко месеца. Тук действително постигнахме повратен момент. Преди две седмици е, приехме пакета законодателни предложения по отбраната, плюс един документ за размишление за бъдеще на европейския като отбрана. Тук имаме за цел така да предизвикаме размисъл и дискусия за бъдещето на европейската отбрана и сътрудничеството в това отношение. След това излязохме със съобщение за Европейски фонд за отбрана като в съобщенията разработваме повече обсега на фонда и начина му на действие. Като част от фонда за отбрана създадохме и един регламент за програма за отбрана и за развитие, индустриално развитие за европейската отбрана. Бюджета там е 500 милиона. В деня, в който приехме целия пакет, е, е, започна да действа и фонда за отбрана. Бяха публикувани първите покани за участие в подготвителни дейности, така че тази първа подготвителна част от програмата му започва да действа. Сега сме в е, процес на подбиране на проекти. с цел след една година да имаме вече е, конкретна програма за е, научни изследвания в областта на отбраната. Нещо ново е Европейската програма за индустриално развитие за отбрана. За първ път излизаме с такава програма с, за целите на отбраната. Това е огромно постижение за комисията. Е, става дума за подкрепа на нашата отбранителна е, от... индустрия и е, правното основание тук е член 173 от ключово значение, защото така нашата логика е, ако искаме да търсиме дългосрочна перспектива за Европейския съюз за отбрана, трябва да има сигурност е, автономност и то стратегическа автономност. За тази цел ни трябва и силна и конкурентоспособна индустрия за отбрана в Европа. И именно това възнамеряваме да направим с тази програма. Какъв е нейният обхват? Тук е, се покрива главно е, етапа на изготвяне на прототипи. можем по-скоро да кажем, че това е етапа на развойна дейност. Тук се концентрират най-много от рисковете по веригата на стоеността. И целта е да има бюджет да свалим риска и да дадем стимули за сътрудничество. Какви ще са сроковете? Ще работим през 19 и 20 година и след това ще излезем с една по-широка програма след 2020. Как ще се финансира безвъзмезна помощ до 20% от общата стойност, а останалите суми ще бъдат осигурявани от страните членки. Най-важното е и това, което е най-трудно, е, ще очакваме от страните членки да работят по тези страни съвместно. Поне три дружества от две страни членки трябва да работят по подобни проекти и програми. Няма да се дублират съществуващи институционални режими. По-скоро е, ще използваме съществуващи такива, Европейската агенция за отбрана. Е, европейските пари, разбира се, идват с задължение и Европейската агенция за отбрана трябва да докаже, че може да ги управлява. Е, изключително важно за успеха на програмата е да има и баланс в географско отношение. Тя определено не е насочена единствено към голямата индустрия и големите страни членки. Няма да налагаме геосъображения, искаме да има ползи за малки и средни предприятия от различни страни членки, да се отворят веригите за търсене и предлагане за всички е, така, по веригата трансгранично за да се работи по третия стълб на Европейския план за действие в областта на отбраната. Бюджета ще има специална част за МСП. 500 милиона е бюджета, това предлагаме. Тук знам, че започват да се повдигат много въпроси. И трябва да подчертая, че е, се наложи така много добре да обмислим, е, тъй като имаме много малък марш за маневри в е, европейския бюджет. А пък, ако искаме да бъдем е, сериозни в търсенето на сътрудничество в областта на отбраната, трябва да предлагаме и сериозни пари. Затова а, и трябва да действаме бързо. За сега сме работили само няколко месеца по програмата, няма дори една година и още в рамките на настоящия бюджет ще имаме резултати. Много внимателно така осигурихме пари с нови средства и преразглеждане на съществуващи бюджетни редове. Е, няма забавяне на проекти, няма и е, нищо, което да се отрази на бъдещото изпълнение на програмите. Предлагаме е, много значително увеличение на бюджета за тази програма с по 1 милиард годишно в следващата многогодишна финансова рамка. Тоест, безпредседентно и много, безпредседентен и много бърз ход сега с законодателите трябва да работят също толкова амбициозно и се надявам, че мога да разчитам на вашата парламентарна комисия. Необходимо е наистина светкавично да преговаряме, ако искаме програмата да започне да действа през 2019. Трябва да има политическо съгласие, естествено, но трябва да има и добри проекти от страните членки още следващата година. Никак не е лесно. Няма обаче нито една страна, която да се противопоставя и трябва да се възползваме от импулса, който имаме. И именно по тази причина трябва бързо да работиме по това досие, да постигнем бързо съгласие. Обърнах се със същия призив е, е, към министрите преди срещата на върха тази седмица. Трябват ни амбициозни и конкретни проекти. И подготвителните дейности за научни изследвания и програмата за развитие са пилотни проекти, да не забравяме. По този начин проверяваме каква е добавената стойност на европейското финансиране – тогава ще определим и правилата, и режимите, ще направим оценка преди да продължим със следващата многогодишна финансова рамка. Това е и те за капацитета на европейските институционални структури да договарят и съответно да изпълняват програми, свързани с отбраната. И сега да премина към друг сектор автомобилния. Има група на, е, работна група на високо ниво, ГИР 2030. Тя ще излезе с съответните препоръки през октомври с цел постигане не само на нулеви емисии, но и автоматични автомобили и високо свързани автомобили. Що се отнася до автономните автомобили, има още много да се върши. Обществото още не е готово за тези видове коли, но в последните няколко години става все по-ясно, че това е, е технология от ключово значение за бъдещето. За това ще излезем и с конкретни идеи до 2000, е, за работа до 2030. Много по-добро е положението при колите с нулеви емисии. Е, там всички са на едно мнение, че трябва да постигнем много бързо още повече по-голям напредък, но трябва да преодолеем и скандала с емисиите в Европа. Мисля, че е, най-лоши тук ще се окажат дългосрочните последствия. защото започна се и политическа дискусия за забрана на дизеловото е, гориво. Това може да доведе до бърз срив на пазара на дизелови е, автомобили в Европа, което не е в е, ничи интерес, е, защото индустрията няма да има средства да инвестира в разработването на коли с нулеви емисии. Затова трябва да се работи за намаляване на азотните емисии на съществуващите дизелови коли в Европа. Индустрията би следвало да реагира. За сега не сме твърде удовлетворени от нейната реакция. И накрая искам да спомена, проведохме много добра дискусия миналата седмица за вас в Страсбург. И искам да говоря за стратегията за индустрията в Европа. Вие зададохте въпроси. Благодаря и на госпожа Тоя, която започна с нейния въпрос дебата. Ние вече предложихме не една, а няколко стратегии, които имат отношение директно към европейската индустрия за мал... Е, единния пазар, за цифровия пазар, за енергетиката, за, цифр... за кръговата економика и така нататък. Разбирам, нека да повторя, разбирам вашите притеснения по отношение на необходимостта от една обща стратегия – аз лично съм за това да има такава стратегия и се надявам, че ще можем да постигнем този, тази цел до края на моя мандат. Считам, че работата по различни стратегии, хоризонтално за включване на индустриалното измерение в нашата дейност, сега се намираме в момент, в който можем да го направим. И също така имаме и добро сътрудничество с всички заинтересувани участници в процеса. Надявам се, че ще ми помагате и ще ме подкрепяте. И да приключа с следните думи. Във втората част на мандата ние имаме нужда да постигнем резултати. Имаме различните а, стратегията, казах, много се радвам, че е, стратегията за космоса вече излиза с, с резултати, така че необходимо е вече да е, показва, да имаме резултатите. Няма нужда да се размиват е, предложенията, няма нужда само да говорим с твърди така, думи и след това да не действаме, когато се намесят външни интереси няма а, необходимо е да се справяме и с протекционизма, за да подкрепяме индустрията. Имаме две и половина години, за да дадем добри резултати. Um, uh, Благодаря, госпожо комисар. Благодаря ви за информацията за 2017 година, за работа на комисията. Сега представителите на политическите групи. Господин Каринч, от името на НП заповядайте. Благодаря. Господин председател, благодаря, господин, госпожо комисар. Много интересно беше изложението ви. Като разглеждаме историята на, на отбранителната промишленост, често пъти е, е, има е, доста изследователска дейност, която се влива в тази индустрия. След това е, технологиите се пренасят е, в е, невоенната промишленост, в цивилния сектор и, и, и доста печалби се реализират от тези технологии. Например, аз говоря за опита си в областта на технологиите за разпознаване на, на гласове, което започва като военна технология. Това са технологии, които първоначално са финансирани от американското правителство, не от европейски правителство. И е крайно време Европа да осъзнае, че да <clears throat> че да осъзнае, че за да а, сме конкурентоспособни, трябва да а, финансираме изследвания а, не само в областта на, на астронавтиката, а, но и в, в, в други области, които могат да бъдат от финансова изгода по-нататък. Сега, по отношение на автомобилния сектор, нещо, което споменахте, това е, е много важен въпрос. Голяма тема е автономни автомобили, автомобили с нулеви емисии, е, всичко това са много, много големи теми на бъдещето, но там вървят нещата но автомобилостроението продължава да произвежда а, а, автомобили с вътрешно горене, дизелови а, двигатели. Дизелът е, е разработен в Европа за пътническия транспорт, но стана ясно, че има отделни компании, които носят пряко отговорност за скандала, който възникна неодавна. скандала за нарушаването на европейското право, европейското законодателство от определени компании. Та въпросът ми е а, как се следи изпълнението на европейските норми? какво ще се променя от страна на комисията, така защото държавите членки наистина да изпълняват тези стандарти и норми. И това да се следи. Аз, аз съм бил член на така интересната специална комисия по емисиите където ролята на комисията по проверката на, на съответствието на държавите членки от страна на комисията е нещо много-много важно. Автомобилната промишленост е, е, е много сериозен двигател на европейската економика. И, и основен източник на износ какво се прави по отношение на контрола, на наблюдението, за да се върне доверието на, на европейските потребители. Служа Тоя, социалисти и демократи. Благодаря, господин комисар. Е, благодаря, госпожо комисар. Благодаря, господин председател. Не искам да говоря за, за отбраната, въпреки че това, да, да, да, това е много важна тема. Е, и как тя прераства в е, гражданските индустрии. Искам да поговоря за дигитализацията, цифровизацията на индустрията. Това е въпрос, по който работя. Това е нещо, което е означение за, за моята страна, за Франция, за Германия. А, Германия първа излиза с а, план 4.4.0. Част от а, част от програмата се съсредоточава върху малките и средни предприятия. Бизнес моделите ще се променят и ще се променят из основи. Какво можем да направим, за да създаваме е, тези нови възможности, центрове за компетентности? какво може да се координира, за да бъдат устойчиви тези идеи? малките и микропредприятията са така важна част от, е, за нашия континент. Те трябва да са в състояние е, да, да разберат как да оползотворяват тия технологии. И това не е нещо, което можем да оставим само в ръцете на държавите членки. Дори да имаме 27 добри а, е, а, е, плана за 4.0, това няма да създаде е, достатъчната добавена стоеност в европейски план. Трябва да се идентифицират а, тези центрове на компетентности, за компетентности. Много от програмите ни се съсредоточават на, на промишлеността. Трябва да предоставяме пряка и косвена подкрепа. Дигитализация, това е нещо, което разбира се с отразява на промишлеността, изследователската дейност. И призваваме комисията да се съсредоточи върху дейности, които да насърчават допълнителни изследвания също така определени области на индустрията да бъдат допълнително, допълнително стимулирани по отношение на техния растеж. Трябва да, да предизвикваме положителна промяна в, в, в, в прехода на, на, на, на засегнатите отрасли. Създават се нови пространства за нови възможности за услуги. Трябва ни една индустриална политика, която да бъде, да, да бъде по, малко по-агресивна, да се простира в други области на, на, на политиката. Следващи оратор от името на ЕКР, господин Тошиновски. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо комисар. Съжалявам, че малко закъснях за заседанието. това натоварен е деня. В момента извеждаме от, от извеждаме про, програмата Галилея. която беше много, която е много важна в превръщането на Европа в лидер, в е, е, водач в областта, в тази област на глобалните е, навигационни системи. Има проблеми, които са свързани с финансирането и с а, човешките ресурси, но те могат да бъдат решени. Има въпрос във връзка с нещо, което казахте по отношение на бързия преход и амбицията ни амбициите ни в областта на автомобилостроенето. Все повече натиск има да се намаляват емисиите, технологията, с която това ще се постигне, ще бъде от огромно значение за бъдеще. Но въпросът ми е следния. Може би малко прибързваме като стигаме до заключението, че че така наречените мръсни автомобили ще, ще останат на пазара още дълго време. Проблемът е в това, че новите автомобили са доста скъпи и има много въпросителни свързани с тях. Например, електрическите автомобили, как ще се използват, как ще се депонират акумулаторите. Има и други проблеми. Така че въпросът ми е следния. Не прибързваме ли малко? Тези е, свръхмодерни автомобили няма ли да се окажат твърде скъпи? Може би ще бъдат недостъпни за повечето хора. Знаем колко много автомобили се карат в Европа. и много малки предприятия зависят от автомобилите и ще, се, ще имат нужда да продължат да карат, да, да използват автомобилите си. Следващия оратор. Господин Бютикофер. Благодаря, госпожо комисар, благодаря, господин председател, благодаря за това, че споделихте с нас. А, споделихте с нас плановете си. Ам, знаете, че от бизнес общността, от синдикатите идва е, и се оказва сериозен натиск а, а, за, за повече внимание, да се отделя повече внимание не само от ваша страна, но комисията изобщо на индустриалната политика не само а, поради вътрешните приоритети, но поради факта, че е, международната е, конкуренция, е, пазара така се развива, че той да изисква това. Съгласен съм това, което казахте, че ще е необходимо, необходимо да се, да се отразят всичките интереси а, в бъдещите ни планове, всички видове. Аз а, Вярвам, че ще трябва да се защитава индустрията от част от тези интереси. така че да, да, в крайна сметка да не, да не са подривни иновациите за индустрията. Но... акцентите, които набелязахте, малките и средните предприятия, всичко това да одобряваме. А, Трябва обаче да, да не спираме да повтаряме, че е, конкурентоспособността и устойчивостта са, са две страни на една и съща монета. Те са неразделни. А, трябва да подчертаем, че индустриалната политика а, трябва да ръководи а, търговската политика, а не просто да бъде нейн, а, нейн продукт. Имам конкретна бележка по военната, по отбранителната промишленост, област, в която вие е, вършите, в която се съсредоточавате доста явно. Ние подкрепяме това, но подхода на комисията е, е плах, поне в едно отношение. Защото 500 милиона за, за съществуващите мощности годишно не е нищо в сравнение с средствата, които бихме могли да економисаме, ако изисквахме по-тясно сътрудничество. 25 до 100 милиарда годишно могат да се спестят, ако има повече, ако има по-тясно по сътрудничество. И мисля, че трябва да се е, постави акцента именно върху прилагането на директивата за от 2009 година за обществените поръчки. Ам, трябва да погледнем дали наистина правилните приоритети сме си поставили и това е нещо, което можем да обсъждаме допълнително по-нататък. Благодаря. Следващия оратор. Господин Кохличек от името на ГУЕ. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря за, за обстойното, за обстойния увод. И аз имам въпрос, свързан с програма Галилео. Тя се ви движи по план. Пуснати са някои сателити. Вече са в космоса. всичките организации, които участват в нея са дейни по програмата. Хората, които работят по програмата, са високо квалифицирани. И програмата е от голям интерес за, за всички държави членки. И какви мерки се предвиждат например по отношение на европейския пазар. Как ще се гарантира, че ние разполагаме със същата гъвкавост, както, както американците? Европейската стратегия в областта на, на, на, на космоса е особено успешна, както и Европейската програма за отбрана. Аз съм разговарял с представители от Чехия на, на промишлеността и те се тревожат, че а, а, програмата ще подкрепи отбранителната промишленост само в големите страни, големите държави членки. Следващия въпрос. Необходими са пещи за, за, за стъкло, за метал за топлинна обработка изобщо. Как може да се насърчат изследванията в тази област? Това, да, е- тази област е от огромно ключово значение за, за промишлеността, в това число и автомобилната промишленост. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа комисар. Благодаря ви, че въпреки, че не се чувствате съвсем добре, това, че дойдохте да, да разговаряте с нас. Имам някои бележки, свързани с автомобилостроенето. Самата казахте, че е, много впечатляващ доклад е изготвен, който е подкрепен от, с мнозинство от парламента. Комисията, която го изготви, вече не съществува, но, но а, трябва да направим всичко възможно с, а, е, това гласуване да се превърне в, в някакви реални действия, да изпълним това, което гласувахме, това, което приехме в парламента. Вие сте първия комисар, който ще изпълнява препоръките на, на, на специалната комисия. И имам три въпроса в тая връзка или бележки. Първо, за РДЕ още се смята за, за, за срамно в известно отношение фактора за, за изпълнение, който дава възможност на, на промишлеността да надвишава с а, 110% нормата Евро 6. Въпреки, че е напълно възможно да се изпълни тая норма. Вие сте споменавали преди, това е казвано и няколко пъти от други колеги. 2017 е, година трябва да се, да се е, преработят факторите за, за съответствие. Та искам да знам е, какво мислите, на какъв етап сте по този въпрос. Следващите два въпроса са взаимно свързани. Ам... Това, което казахте в увода си, е нещо, с което не съм съвсем съгласна. А това, че е необходимо повече, повече доброволна дейност. Секторът не е в състояние да а, прилага законодателните норми. А, тук работата на българската кабина в това заседание приключва. От Тук нататък няма да има право на български и няма да могат да се правят изказвания на, на български. Uh, report is to introduce the next norm, the Euro 7. Um, and, and, and I want to give you just one argument, Mrs. Commissioner. Um, uh,